Uh, High Commissioner uh, expressed herself on in the uh, context of за какво говори върховният комисар във връзка с положението във Франция. Трябва обаче да наблегнем върху техническата страна, т.е. върху методите за работа в рамките на структурите на съвета. Трябва да увеличим гъвкавостта на процедурите и подходите, като например проверки, разисквания в рамките на неотложни процедури. Можем да прилагаме такива процедури в рамките на интерактивния диалог за Сомалия и така да намерим практическо решение на проблемите в тази страна. Трябва да подходим творчески и към въпроса с комуникацията що се отнася до работата на съвета. Явно има недостатъци, свързани с комуникацията. Те са изтъквани неведнъж вече от медиите. Трябва обаче да идентифицираме и положителните страни във връзка с комуникацията и по-засилено да ги прилагаме. Така, например, можем да наблегнем върху постигнатото в рамките на специалните процедури, както и по отношение на общия периодичен преглед. Според мен, общия периодичен преглед доведе до създаването на добавена стойност. На тази тема бе организиран семинар в Любляна миналата седмица. Целта му беше да се подготви прилагането на общия периодичен преглед в европейските държави. Постигнахме съгласие във връзка с това, че този инструмент е полезен, но че трябва след първия подобен преглед да си извлечем полки за следващия. Т.е. този инструмент подлежи на развитие. Позволете ми с това да приключа. И ще изтъкна, че гражданското общество е също един от важните ни приоритети. Не само гражданското общество, но и обществото като цяло. Те са от значение за работата на съвета по правата на човека. Ако имате други въпроси, с удоволствие ще им отговорим, ако разполагаме с информация. Благодаря ви. Нека изразя благодарността си за отличното сътрудничество, което имаме с вашето бюро и за времето, от което сте в Брюксел, мисля от една година вече. Нека спомена във връзка с дългия списък страни, през които преминахте, съвпада повече или по-малко с страните, на които ние често се спираме и обсъждаме в нашата подкомисия по човешки права. Нека обещая на всички посланици, че след като те се съгласят да си сътрудничат с вас, ние ще им отделяме по-малко внимание. Много въпроси има. Радвам се да видя, че колегите, които формираха делегацията, на подкомисия 2 на съвета по човешки права присъстват. Нека господин Алмакина започне. Може би господин Хауърд ще иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на литовски. Съжалявам много за закъснението. За съжаление, изпуснах много голяма част от доклада на господин Тилеман. Със сигурност днес съм пропуснала и други по-важни неща, но за съжаление имаше закъснение в а, моя полет и се надявах да имам възможност да участвам поне в началото на дискусията. В а, миналия си по време на миналия си мандат аз бях докладчик във връзка с защита на човешките права към ООН и приносът на Европейския съюз в това отношение. Затова за мен тази тема е важна. През миналата седмица, по време на пленарното заседание, аз имах въпрос към съвета. А именно дали в Женева има делегация на Европейския съюз. Белгийския министр, който даде отговор на устния ми въпрос и изреди приоритетите на Европейския съюз към ООН и а, е, конкретно на съвета за човешки права към ООН. Що се отнася обаче до конкретното представителство на ЕС в Женева, той каза, че процесът все още не е приключен. Затова искам да попитам господин Тилеман, какво точно се случва в Женева по време на обзорната процедура, по време на прегледа, който е много важен за нас. Аз чета, че Европейския съюз все още не е изработил своята окончателна позиция. Знам, възоснова на календара, че са предвидени много важни срещи и затова бих искала да знам дали Европейският съюз добре координира своята дейност в Женева и или може би казано по друг начин, дали все още нещата в Женева са хаотични. По време на едно посещение ние се срещнахме с посланници, посланниците и те ни помолиха за инструкции как да процедират. Затова ще помоля господин Тилеман да ни опише ситуацията в Женева, защото имаме обща цел, а именно ефективно консидиращ функциониращ съвет по човешките права, а и това, което е важно за нас е гласът на Европейския съюз да се чува. Благодаря, госпожо Андрекина. Ще дам думата на господин Лох Пиндер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, за всички а, предложения, а, които направихте. Имам а, въпрос към господин Тилеман. В началото вие казахте, че един от фокусите ще бъде по-задълбочено отглеждане от страна на комисията по отношение на това как мандатът по-добре да се прилага и по-конкретно мандатът на съвета. Бихте ли обяснили какво разбирате под това? И втори въпрос към а, бюрото на съвета по човешки права. Защото комисията каза, че четвъртата част от това вглеждане ще бъде а, търсенето от на по-голяма намеса от страна на офиса на върховния представител в вътрешните дейности на тези страни. Какво смятате, че може да бъде направено повече от правеното до сега? Благодаря ви за този въпрос. Господин Хауърд. Благодаря. Навлизаме в много големи подробности от страна на парламента. И аз бих искал да, да дам своя принос. Има много голямо равнище на консенсус за това, което бе казано. Не е необходимо да дискутираме отново редица от тези точки. И между съвета, комисията и парламента има съгласие по тези въпроси. Независимостта на бюрата, например, е, това са абсолютно ключови въпроси. И всички ние сме съгласни, че има напредък по отношение на ОПП, по отношение на участието на гражданското общество и неговите представители, което е, сигурно, което е силно. Що се отнася до членството, аз продължавам да съм много е, ентусиазиран по отношение на тази идея – например, по отношение на специалните процедури, смятам, че трябва да се упражнява натиск в тази посока. А също така взаимоотношенията между съвета за човешки права и комисията, а и в Женева, често сме имали открит дебат по тези въпроси. Моето лично мнение е, че трябва да имаме отворена позиция към това и да подкрепяме е, генералния секретар. Що се отнася до дискусията по същество, смятам, че трябва да надхвърлим тези детайли. И знам, че искам да попитам е, доколко можем да прокараме тези точки в съвета по човешки права. нека бъдем честни. Какво ще стане, ако Европейския съюз и други прогресивни страни загубят в тази дискусия? Докъде можем да стигнем? Докъде можем да успеем с тези точки в съвета по човешки права? И мисля, че е, един честен отговор на това е, ще бъде важно, е, важен, особено от господин Тилеманс. Често ни критикуват, че губим толкова много време, говорики помежду си, пишейки позиции и сега имаме много време. Въпросът е каква е нашата тактика, за да убедим и други страни. Например, Иран за участие в за членство в съвета по човешки права. Добре е да помислим по тези въпроси. Има ли Айтко някаква обща позиция. Едно от нещата, които можем да направим е да имаме много силна и ясна обща позиция като Европейски съюз. Нищо не сме чули за Филип Баштранек. Никой не спомена опитите на някои страни да се измъкнат от задълбочаване в ситуацията. И факта, че всъщност в Китай все още има много големи проблеми, а и като цяло има проблеми с този съвет за правата на човека – към следващия наш гост. Радвам се, че сте тук. След като дискутирахме ситуацията с човешките права в Колумбия, искам да попитам как изглеждат нещата с новото колумбийско правителство. Дали ще има удължаване на мандата на бюрото на Върховния комисар а, за човешките права в, в Колумбия? Мистер Яраб и uh, мистер Тилеман, ще благодаря. Ще помоля господин Ярас и господин Тилеман да отговорят на поставените въпроси, които бяха многобройни. Действително, Европейският парламент и Европейският съюз като цяло излизат с много ясна, много консолидирана позиция по отношение на приоритетите си. Ето защо ще трябва и във връзка с правата на човека ясно да изложим стратегията си. Господин Ярос, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нека ясно да заявя, че не представлявам бюрото на съвета на ОНЕ по правата на човека, а бюрото на Върховния комисар на ОНЕ за правата на човека. Каква е връзката между нашето бюро и съвета за правата на човека? Тя е косвена. В нашия, нашето бюро се излъчват служители на секретарията на съвета. Като цяло обаче структурата ни не е независима от структурата на съвета. Държа да подчертая това. И в миналото Европейският съюз поддържаше именно това разпределение. По въпроса за това как Върховният комисар и Бюрото на Върховния комисар могат по-активно да допринасят за работата на съвета – към момента разполагаме с 55 регионални бюра, които според нас извършват много полезна работа по места. Смятаме, че те могат да ни предоставят обширна информация във връзка с отделни държави и отделни теми. Бюрото на Върховния комисар извършва много активна работа за включване на тази информация, на мерки, основаващи се на тази информация в работата на съвета. Съветът за правата на човека към ООН е междуправителствен орган, като вземем предвид и функциите, които описаха преждеговорившите, то той никога не може да работи сам за себе си. Той винаги работи в сътрудничество с различните правителства, които представлява. А Що се отнася до ефективността на работата на Европейския съюз, до създаването на коалиции, на партньорства, то ние не разполагаме с мандат за консултиране на отделни държави във връзка с повишаване ефективността на работа. Както обаче вече споменах, в наш интерес е положението на правата на човека навсякъде по света да е подложено на критично наблюдение. В този ред на мисли приветстваме инициативи, предприяти от Европейския съюз в тази посока. Разбира се, съжаляваме също така, ако подобни инициативи не са увенчани с успех. Какъв е обаче основният ни приоритет? Като цяло възнамеряваме да отслабим груповия подход, който се прилага на ниво съвет по правата на човека. Ще подпомагаме Европейския съюз при изготвянето му на общо становище не можем обаче да предвидим колко време и какви усилия ще са необходими на Европейския съюз за изграждане на партньорства с други страни. Този процес не попада в обхвата на мандата ни. Не можем да консултираме Европейския съюз във връзка с това. По въпроса с Колумбия ще ви представим актуализирана информация. Към момента не знам, нямам информация за действия предприяти от колумбийското правителство. Ще ви предоставим такава, когато разполагаме с нея. Благодаря ви. Господин Тилеман, си има думата. Благодаря, госпожо председател. Изказаха се трима ваши колеги и ще взема отношение подред на изказванията. Госпожа Андрикини зададе въпрос относно статута. Ще разискваме този въпрос на Общото събрание. Внесено е предложение за резолюция, така че да се признае до някъде статут на наблюдател на Европейския съюз. Ще видим как ще се развият нещата с тази резолюция. Може и да не успеем да я прокараме, което няма никак да бъде добре за нас. в края на днешното, на настоящото заседание, може би ще знаем и какви са резултатите от гласуването и тъй като доколкото разбирам, то ще се проведе днес след обед. Позволете ми да подчертая, че Европейският съюз вече работи на принципа на екипа. Традиционното председателство вече не се прилага. Комисията и съветът тясно си сътрудничат с Белгийското председателство, с постоянното представителство в Женева. Действително се работи в екип и се върши чудесна работа. Европейската служба за външна дейност ще допринесе за това, но каквито и мерки да се предприемат в бъдеще, те трябва да допринесат за доразвиването на този структуриран подход. Целта ни е да допринесем за това Европейският съюз да излиза винаги с единно становище, с едно и също послание което да бъде отправено от повече от един участник. Тази цел бе нееднократно поставена на дневен ред и от регионалните ни партньори. С други думи, от една страна трябва да се отправят единни послания. Европейският съюз трябва да говори с един глас, но трябва от друга страна да се даде възможност и за многообразие на гледните точки. И това ще допринесе и за работата на съвета на ООН по правата на човека. Като цяло обаче целта ни е Европейският съюз да излиза с единно становище, да говори с един глас. По въпроса на поставен от госпожа Лохбилер. Смятам, че Господин Хоуит до голяма степен отговори на въпроса ви, но нека отговоря и аз. Според мен съветът на ОНЕ по правата на човека разполага с подходящи инструменти за ефективна работа. Бе приета резолюция относно работните методи на съвета по правата на човека – така нареченият пакет за изграждане на институционален капацитет. И в тази резолюция е изложен подходът на съвета при работата му. Кои са основните методи, които се прилагат при функционирането на съвета? Те могат да бъдат извлечени от резолюцията. От резолюцията можем да извлечем също така и възможности за по-добра, по-ефективна работа Повечето от членовете на, на съвета по правата на човека много често се противопоставят на обсъждането на въпроси от значение за правата на човека по света. Така че можем да подобрим работата си, като работим по-целенасочено по отношение на отделни държави. Винаги и където и да възникне проблем с правата на човека. И накрая ще отговоря на трите въпроса, поставени от господин Холит. Благодаря за това, че подкрепяте идеята за квалифицирано членство. Това е позицията на Европейския съюз. Споменахте и отправянето на покани за участие в специални процедури за участие на експерти за подписване на конвенции, по които определена държава е страна и наблюдение върху изпълнението от нейна страна на тези конвенции. И трето, Поменахте и необходимостта от справедлива оценка на дейностите. Има три сценария за това. Не успяхме с първия. Трябваше да се задоволим с по-лошия вариант. И трябва да го подложим на много активно наблюдение. ще работим за сключването на междурегионални споразумения. По отношение на статуквото бяха проведени дълги разисквания, всеки имаше възможност да изложи аргументите си и стигнахме до заключението, че ще запазим статуквото. Третият сценарий, по който работим, е постигане на конкретни подобрения – установихме, че можем да постигнем такива подобрения с или без провеждането на преглед. Като цяло трябва обаче да се подобри ситуацията в отделните държави. Не знаем кой от трите сценария ще приложим. Ние сме в подкрепа на третия, тъй като той е амбициозен и реалистичен – крайната ни цел е, разбира се, да постигнем подобрение по всички точки, които упоменах, както и по тези, които вие упоменахте. Кога Европейският съюз ще излезе с становище? В края на септември. Това е кратък срок, но от момента на обявяване на становището ще се придържаме към него в бъдеще. Попитахте ме и за предпочитаната ни тактика. Няма да се спирам върху това. Защо? защото когато се прилага някаква тактика, не искаме нещо да се случи веднага и очертаваме и други мерки, които евентуално да приложим в бъдеще. Но въпрос на бъдещо решение. И тактиката ще си проличи в процеса на преговорите. По-добре е така, отколкото а, да се изложи още от самото начало. Така няма да е никаква тактика. Много, много благодаря на Стени Яреп и на господин Тилеманс. Искам да продължим е, дискусията. Ще се върнем отново на този въпрос е, скоро. Надявам се, че парламентът ще може да изрази позицията си по този преглед, доколкото е необходимо след цялата извършена работа с една резолюция, която би могла да бъде прията в началото на следващата година. И това ще бъде преди основната сесия, годишна сесия на съвета. Нашата подкомисия ще изпрати делегация по своята, както традиционно прави. Искам да благодаря на госпожа Насо, господин Яраб и господин Тилеманс за предоставената информация. Накратко, точка 5 бих предложила обмена на виждания по резултатите от 12-я форум между Европейския съюз и неправителствени организации съвсем накратко, защото много скоро на заседанието ще дойдат е, освободените политически затворници от Куба, което е много важен за нас момент. Така че искам само да ви напомня, че комисията и председателството приветстваха участието на парламента в този форум, който бе проведен на 12 и 13 юли в Брюксел. Госпожа Декайзер водеше работна група по економически, социални и културни. Ако не греша, О, извинявам се, казва председателката. Става въпрос за конфликта вътрешно и външно съответствие на поведението на Европейския съюз по отношение на правата на човека. Този форум изглежда основна възможност за неправителствените организации да дадат своя принос и да подпомогнат на нормотворците в Европейския съюз да формулират приоритетите в правата на човека. Мисля, че това взаимодействие, по мое виждане, е отлично. Един аспект на дискусията от тази година в един от семинарите бе по отношение на търговските отношения, търговските отношения на Европейския съюз, където трябва да се направи по-добър анализ на взаимоотношенията и имуществените отношения. Ще се провери какъв е положителен или отрицателен ефект върху приличния живот на гражданите. Искам да благодаря на господин Тилемас и господин Ревс за очевидно много успешното събитие, което организираха. Искам да ви поканя съвсем накратко, вие двамата, да обясните какви са основните резултати. Тук що ми казаха, че може да не е господин Тилеманс, може да бъде колега от Белгийското председателство, може би господин Хърц. Благодаря ви много съвсем. Накратко, потвърждавам всичко, което казахте до този момент. Това беше наистина едно много добро взаимодействие между Белгия, Франция и нас самите при организацията на този форум. Много сме доволни за сериозния ангажимент на Европейския парламент чрез вас, госпожо председател и другите участващи колеги. Разделението на задачите в съвместния екип един от основните двигатели зад организацията. След малко ще ви даде информация за последващите действия, ако позволите, госпожо председател. Благодаря, Жан Мишел. Няколко неща. Основната тема на форума бе инструментите на, за права на човека на Европейския съюз след Лисабонския договор, състояние и перспективи. Имахме и по-конкретни теми на семинарите. На първо място инструментите за борба с смъртното наказание. На второ място ролята на Европейския съюз е, за опазване на социални, економически и културни права. На трето място Европейския съюз и взаимоотношението с механизмите за защита правата на човека. И следващата тема беше последователност между вътрешни и външни отношения по отношение на правата на човека. Имахме стотица представители на гражданското общество от Европейския съюз и от е, трети страни, международни и регионални организации. Окончателно доклад от този форум ще бъде представен през октомври ще го анализираме и обсъдим. Обикновено това става на заседанието през ноември. Разгледахме препоръките от семинара по смъртното наказание със специалната работна група, която бе проведено, проведено миналата седмица в работната група на съвета по човешки права. Ще видите пълния списък на препоръките от форума, който е почти 10 страници. Основните идеи на тези препоръки се, че Европейския съюз трябва да има по-последователен, един единна политика по отношение на правата на човека. Институциите и държавите членки на Европейския съюз следователно трябва по-добре да координират своята работа. Европейския съюз трябва също така да подкрепя местните организации и защитници на правата на човека и да ги интегрира по-добре в своите дейности, както и да обърне внимание на дейността в трети страни, да координира с други политики, да подсили взаимодушенията с регионалните механизми по правата на човека и да подкрепя тяхната работа. Необходимостта да се осигури стандарти в защита на правата на човека в търговските отношения и освен това дипломатическата служба на Европейския съюз, както и делегациите в трети страни, трябва да играят много важна роля по тези въпроси за правата на човека. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Хауит има думата във връзка с форума. Само 30 секунди, госпожо председател. Искам само да кажа, че наистина Колегата ми искаше да ви благодаря от нейно име за участието в този форум. Наистина необходима е по-голяма сплотеност по отношение на политиките за правата на човека с другите политики. Има много идеи по този въпрос, просто наистина има недостиг на изпълнение – и наистина ще се радваме, ако се постигне напредък в изпълнението, благодарение на тези семинари. Нашата политическа група работи много сериозно по правата на човека. Дейвид Мартин написа становище тази година с приноса на много други хора – което се надяваме, че ще предизвика дискусии в другите групи, както в нашата, за да можем да започнем да работим съвместно. Имаме такава възможност по силата на Лисабонския договор и смятам, че за нашия парламент това е един от основните приоритети, така че наистина апелирам към другите групи да работим заедно по този въпрос. Трябва да дадем думата и на господин Тилеманс, казва председателката. Не, не, че има необходимост, но благодаря, че ми я давате. Просто искам да кажа с оглед на времето, че искам да уверя председателката и подкомисията, че всички идеи и препоръки, които идват от този форум, ще бъдат координирани с различните аспекти на политиката за правата на човека, която ще продължим да разработваме и да изпълняваме в течение не само на тази есен, на следващите години. Искам също още веднъж да подчертая, че вие, госпожо председател, сте поканени на заседанието на работната група на съвета по правата на човека. Това ще бъде една чудесна възможност отново да се разгледа тази тема. Благодаря. Благодаря, господин Тилеманс. Мисля, че сме готови да приключим обсъждането по тази точка. Разбира се, искаме да проследим резултатите от този форум. Смятаме, че това е наистина една чудесна институция за провеждане на съвместни разисквания за укрепване на стратегията на Европейския съюз по правата на човека. Очакваме гостите да пристигнат всеки момент. Искам да използвам възможността да спомена наистина това становище на Дейвид Мартинс по стандартите на, по отношение правата на човека в търговските споразумения. Това беше в е, дневния ред на Комисията по външни работи тази седмица. Изглежда е отложен обсъждането. Надявам се, че отново скоро време ще го обсъждаме. Благодаря, че ми напомнихте. И сега за мен е голямо удоволствие да приветствам с добре дошли делегацията на наскоро освободени политически затворници от Куба – Ще ги чакаме да вземат местата си. След това ще им дадем думата. Yes. Yes. So, am I, am I right uh, to, to tell you that... Um, Прав ли съм да кажа, че двамата наскоро освободени кубински политически затворници, които току-що влязоха, са господин Рикардо Гонсалес Алфонсо, и господин Ернандес. Има ли други всъщност, освен вас? С задоволство искам да заявя, че вашето присъствие тук е чест за нас. Също така, защото и делегацията, с която пътувахте, включва и членове на семейството на лауреатите на наградата Сахаров от 2005 година. Знаем, че сте минали през много тежки преживявания, при много тежки затворнически условия. Възхищаваме се на вашата издържливост и сила, на вашата е, вяра и сила да издържите при тези тежки обстоятелства. Така че за нас е висока чест да се срещнем лично с вас. Освобождаването на някои затворници и след това изпращането им директно в изгнанничество е отчасти положителна стъпка. Още 115 политически затворници остават за решетките в Куба освен групата от 32-ма, е, които бяха освободени през юли 2010 година. Очевидно трябва да посоча, че моментът е много деликатен, защото Европейския съюз има обща позиция по отношение на Куба, която призовава за напредък на демокрацията и правата на човека като условие за нормализиране на отношенията с ръководството на Куба и в момента е въпрос на разглеждане на темата в съвета. Всички знаем, че този въпрос е до някъде противоречив вътре в Европейския съюз, както и в Европейския парламент. Така че днес не обсъждаме общото развитие в Куба, а просто искаме да ви поздравим с добре дошли, да ви дадем думата, за да ни разкажете това, което вие желаете и да ни кажете как можем да ви подкрепяме. Господин Рикардо Гонсалес Алфонсо и след това господин Хернандес. Имате думата. Muchas gracias, miembro. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на подкомисията по човешки права, ние наистина искаме да ви разкажем за обстоятелствата, поради които сме на мнение, че ситуацията и отношението по отношение, във връзка с Куба не бива да бъде отменяна. Действително в Куба няма свобода на печата. След две седмици аз бях. За две седмици аз бях осъден на 20 години затвор. съдебното заседание продължи половин ден, доста бързо. Е, успях да напиша книга по време на престоя си в затвора, обстоятелствата, с които трябваше да се боря. Аз бях в единична килия. Е, имаше една дупка в килията от която излизаше много неприятна миризма и затова обявих гладна стачка. Под международен натиск аз бях изваден от тази килия, която не бе подходяща дори за животни. Седем години и 4 месеца ние страдахме от тези отвратителни условия, в които бяхме затворени. Дори минимални човешки права не бяха спазени. Трябва да подчертая, че много хора продължават да са затворени. А, много от тези хора просто искат да защитят свободата, да а, защитават човешки права, които всички вие тук защитавате, но те са затворници. Много мои другари и приятели. в рамките на 20 часа правителството успя да ги арестува. От 20 месеца аз съм в заточение, но тези мои приятели, другари продължават да са затворници по вина на правителството. Просто по този начин се упражнява натиск, така че те да нямат възможност свободно да говорят. Правителството не иска промяна, не иска реформа. То би предпочело ние да изчезнем и да не ни освободи. това до сега се е случвало с много затворници. Uh, Имаше известни промени след посещението на папата през 1998 година, две години след като бе прията обща позиция от страна на Европейския съюз. Никога кубинското правителство не е имало намерение да промени тази диктатура, която продължава повече от 50 години. Това не са думите на един човек, който е страдал от условията в кубински затвор, защото нито аз, нито други мои приятели, нито предводител на опозицията трябва да се срамуват. Ние не изпитваме омраза, ние просто искаме независимост за Куба, искаме Куба за благото на всички. И за мен ще бъде действително възможно най-голяма чест да имам възможност утре да прегърна своите приятели и другари в затворите. Но а, смятам, че общата позиция на Европейския съюз не трябва да се отменя и правителството трябва да бъде принудено рано или късно да смени позицията си, която се изисква от народа, което се изисква от народа. Благодаря много на господин Гонсалес Алфонсо за неговите думи. Давам думата на господин Ернандес. Buenas tardes a todos. Добър ден на всички. Всички членове на подкомисията. господа посланници, членове на комисията. Радвам се, че имате възможност да ни приемете днес. Аз съм на 40 години и само за в рамките на 6 дни кубинското правителство успя да ме а, осъди на лишаване от свобода и в рамките на еднодневно съдебно заседание а, присъдата, която бе издадена, бе 25 години затвор. Просто защото бях независим журналист, защото критикувах а, заблудите, които правителството продава на хората. Това не го казвам аз. Това е казано в известната книга на дисидентите, която прави... кубинското правителство забрани през 2003 година. Целта беше да разобличи 75 а, ръководители на опозицията, а, които получиха много години затвор. Имаше другари, които просто се възползваха от правата си, които търсеха правата си, които искаха да използват своите граждански и политически права и свободи, които имат хора и само заради това те получиха подобни наказания за лишаване от свобода, като моето. Наистина, е, нашата, е, това, което ни движи, не е идеология или политически причини. Наистина говорим за човешки мотиви. Какво можем да очакваме от едно правителство, което затваря един човек, който критикува правителството за хляба, който продава. Какво може да се очаква от правителство, което толкова години наред тероризира обществото, което представлява само част от обществото и то унази част, която е готова да изгради социалистическо общество, общество, в което никой няма право да се осмелява дори да мисли по друг начин. Член 53 на Кубинската конституция казва съвсем ясно. Това е един член, който бе манипулиран обаче от кубинското правителство и се използва от правителството в негова полза. В този член се казва, че свободата на печата и а, мисленето а, се са права, които се охраняват за хора, които са готови да изградят социалистическото общество. Самият аз бях на мнение, което не се хареса на правителството, критикувах качеството на хляба, което се продава и затова бях осъден на, дожива... на, извинете, на наказание лишаване от свобода от 25 години. Освен това, претърпях психически и а, физически изтезания. Например, ме сложиха за 21 дни в абсолютно тъмна килия, в която нямаше никаква дневна светлина. Трябваше да се боря с а, кухненски хлебарки, с а, плъхове, а, с комари. А, След това, е, по време на част от престоя ми, бях затворен в една в дървена барака, в която е, се а, е, бяха затворени туберкулозно болни, а, които от туберкулозно болни затворници, които от месеци бяха там и моляха за помощ. А, те бяха затваряни с други здрави затворници. Аз също бях заразен от тях и преболедувах туберкулоза на белия дроб. И поради лошото а, лечение, аз а, нося този бацил в себе си, заради лошото а, третиране в затвора, аз а, имам силно увредена храносмилателна система, имам м, сериозни проблеми с а, трахеята, имам а, а, проблеми в а, ставите, коленните стави а, и всичко това а, дължа на затворите на Кастро. Но както каза моя приятел, аз не изпитвам омраза. Аз си желая, си пожелавам да имаме една Куба, която а, да съществува а, и да преследва християнската доктрина. Не бих искал думите ми да се тълкуват погрешно. Аз искам съопрощаване за онези а, лица, които ме изтезаваха. Изтезаваха не само мен, но третираха лошо съпругата ми, едногодишната ми а, дъщеря, които трябваше да пътуват стотици километри, за да се срещнат с мен. Кубинското правителство ни принуди да се настаним на стотици километри от е, нашето жилище. Дъщеря ми трябваше да спи на автогари с хлебарки. Съпругата ми нямаше достатъчно храна със себе си, затова детето ми се разболя. Понякога тя идваше при мен, за да ме посети а, пазачите просто и казваха, че аз, че тя няма, аз нямам право на посещение, защото съм единична килия. След стотици километри, които тя беше изминала, в, имайки предвид лошата инфраструктура в Куба и мъките, които претърпяваха, дъщеря ми а, плачеше а, за мен и трябваше да чака още 13 или 14 месеца, за да ме види отново. Не изпитвам а, чувство на отмъщение или омраза срещу хората, които ме държаха толкова години в затвора. Моята доктрина е християнската доктрина. Искам да повторя това. Ние си пожелаваме една куба за благото на всички. Благодаря. Thank you so much for your work. Благодаря, господин Ернандес. Наистина ви благодаря за думите ви. От сърце ви благодарим за това, че се присъединихте днес към нас. Надяваме се, че ще изиграете важна роля за освобождаването на вашите колеги и сподвижници, които все още са в затвора, тези 115 политически затворници. Позволете ми да открия дискусията. За съжаление, тя ще бъде доста кратка, като няма да се спрем върху общото положение в Куба. Първо ще дам думата на Еми Боскорт, ръководител на делегацията за отношенията с Централна Америка. Надявам се, че ви представих правилно. Благодаря, госпожо председател. Извинете, че толкова късно пристигнах, но участвах в друга комисия. Все пак имах възможност да чуя част от е, нещата, които бяха представени от нашите гости. Благодаря ви. Е, много от нещата са важни. Важно бе, бе да бъдем информирани. Аз имах контакти с много хора е, от Европа, които ме запознаваха постоянно с ситуацията в Куба. Това е положение, което ме притеснява силно и аз искам да отправя няколко въпроси към вас. Известно е, че е, ситуацията с човешките права в Куба е изключително е, е, лоша, що се отнася до е, свободата на словото, до свободата на вероисповеданията, свободата на печата. Това, което аз искам да знам е има няколко а, лица, които, няколко човека, които бяха освободени от затвора и бяха изпратени на заточения. Това не може да се нарече положително а, развитие за подобряване на ситуацията на човешките права в Куба. Какво според вас трябва да се промени в Куба, а, за да има наистина подобрение? Защото, разбира се, аз се радвам, че затворници са били освободени, за това, че те имат възможност сега да живеят свободно, но в крайна сметка трябва да се подобри цялостната ситуация в Куба. Какво е мнението ви? Благодаря на госпожа Боскорт, председател на делегацията за отношения с Централна Америка. Давам, ще дам думата и на други колеги. Първо на заместник-председателя на подкомисията, госпожа Андрикин. Следен на първо място искам да приветствам нашите гости с е, сърдечно добре дошли тук в Европейския парламент и в подкомисията по човешки права. Бих желала да ви кажа, че е, имам желание да ви, подкреп, да ви подкрепя и да ви изкажа своята солидарност лично към вас и към останалите затворници. Разбирам ситуацията ви. Моята страна Литва също бе окупирана от Съветския съюз. В моето семейство също имаше политически затворници, имаше, имах роднини, които бяха депортирани и затова а, ви се чувствам и разбирам за какво говорим тук. Господин Ернандес, споменахте, че повечето кубанци купнеят за демокрация. Въпросът ми към всички вас е следният. Как можем да помогнем на вашата страна, така че да осъществи прехода към демокрация? Какво можем да направим ние отвън? С какво можем да ви бъдем полезни? И моля, кажете ни също конкретно, кои са онези, които успешно се нуждаят от помощ. Благодаря, госпожо Андрикино. Следващият оратор, господин Хауит. Има и още двама колеги на списъка на желаящите да вземат отношение, така че ви моля да бъдете кратки и да се ограничите в рамките на една минута. Господин Хауит, имате думата. Благодаря, госпожо председател, за ограничението, което поставихте за времето. От името на моята политическа група благодаря на нашите гости от Куба. Надяваме се, че ще постигнете пълно зачитане на човешките права и установяване на демокрацията в Куба. Споменавали сме неведнъж, че трябва да бъдем последователни при защитата на правата на човека по отношение на условията в затворните заведения. Независимо от политическите симпатии на политическите затворници. Трябва ясно да се обявим в подкрепа на правата на човека в Куба. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Хакен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашите гости за това, че споделиха преживяванията си с нас. Наистина, сигурно ви е било трудно да говорите за това. Все по-често се говори и за изграждането на така наречените виртуални бариери, за това, че кубинците нямат достъп до интернет. Можете ли да кажете какво е актуалното развитие на нещата в това отношение и как младото поколение установява връзка с света. И последният оратор, господин Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изразя а, нашето уважение и възхищение от тези хора, които са се ангажирали за свободата в Куба и които са, е, е трябвало да се платят с а, е, своята физическа неприкосновенност в Куба. Европейския парламент е център на демокрацията в Европа. Ние изразихме своята солидарност с онези, които а, е, търсят и се борят за свободата в Куба. Редица резолюции са прияти от страна на нашия парламент – освен това, два пъти е връчвана наградата Сахаров, един път на госпожата в бяло, роднина на тези затворници и още една награда е връчена на кубинец. Искам да благодаря на нашите гости днес за техния ангажимент. Мисля, че онова, което казахте, е, бе съвсем ясно съвместната позиция на съвета по отношение на Куба продължава да е в сила. Въпрос имам. Смятате ли, че една промяна в а, съвместната позиция на съвета би довела наистина до това демокра... до а, подобряване на демокрацията и ситуацията в Куба, или една днешна промяна, примерно, е, промяна с днешна дата, е, не би дала повече възможности за гъвкавост на режима в Куба. Стана дума за това, че е, на вас ви е било разрешено да дойдете тук. Знам, че дамата в бяло нямаше възможност да приеме лично наградата Сахаров. И ако си помислим за тази годишната награда Сахаров, дамите в бяло имаха възможност да получат наградата от председателя на парламента. Благодаря на господин Салафранка. Трябва да вземем под внимание и това, че още двама кубински граждани се присъединиха към делегацията, един от които е господин Алехандро Гонсалес Рага. Добре дошли на нашето заседание. За нас това е много важно събитие, което вече очакваме от дълго време. Господин Ернандес и господин Гонсалес Алфонсо ще имат думата за отговор на въпросите. Господин Алфонсо. Con relación al listado de los presos que quedan en Cuba. Що се отнася до ситуацията на оставащите а, затворници в Куба, със сигурност може да се каже нещо тук в подкомисията по човешките права. По въпрос а, за промяната, евентуална промяна в а, а, общата позиция на Европа спрямо правителството в Куба, ние сме на мнение, че тази позиция не трябва да се променя, защото такава промяна няма да доведе до нищо. Тя няма да помогне на Куба. Кубинското правителство и тази година, отново, след като имаше освобождавания, правителството показа, че въпреки това насилието продължава, че то продължава да се упражнява върху отделни хора и групи. Така че, докато нямаме ясни индикации, че курсът, политическия курс се променя в Европа, според нас няма причини и основания да се променя общата позиция на Европейския съюз към Куба. Ние сме на мнение а, по отношение на това, на това, което беше казано за свободата на словото, че в Куба няма свобода на словото. Няма и а, свобода на сдружаване, няма свобода на печата. Това са наистина минимални условия, минимални изисквания за спазване на човешките права. Аз бих се радвал, наистина с удоволствие бих дошъл в тази подкомисия и бих ви казал, че тази съвместна позиция трябва да се промени, ако наистина съществува такава ситуация, но по-настоящем няма никаква свобода на словото. И затова аз съм на мнение, че не би било добре, ако Европейският съюз промени своята обща позиция спрямо кубинското правителство спрямо онова правителство в Куба, което не е обичано от кубинския народ. Благодаря. Предполагам, че други от вас желаят да отговорят на останалите въпроси или на същия въпрос. Господин Ернандес. Рикардо Гонсалес Алфонсо. Благодаря с удоволствие. Рикардо Гонсалес Алфонсо се изказа много подробно и мога да го подкрепя. Мисля, че говоря не само от името на политическите затворници, които иммигрираха в Испания, но и от името на онези, които останаха в затворите от името на кубинския народ. Има документи с стотици подписи, които, а, в които а, се отправя молба министрите на външните работи на Европейския съюз да запазят своята обща позиция, защото това не вреди на кубинския народ. Напротив, това е позиция, която е насочена към диктаторския режим на Кастро и неговите а, побратими. Ние искаме този, тази комисия да изпрати един докладчик по човешките права в Куба и наистина да се види ситуацията на място. Ние не се нуждаем от думи, а от действия. Това е което трябва да бъде показано, че е на лице желание за демократическо устройство на Куба, да се потърсят конкретни резултати и докато няма доказателства за промяна, нещата не се променят. Затворниците продължават да а, лежат в своите килии в кубинските затвори. Затова ви моля, направете всичко, което е по силите ви, така че а, един а, ваш пълномощник за човешките права да а, отиде в Куба но не човек, който да се подчинява на кубинските предписания, а човек, който е автономен. Благодаря ви. Е, Много ви благодаря, господин Фернандес. Желаят ли другите двама гости накратко да вземат отношение преди да приключим по тази точка? Доколкото виждам, господин Диас желая да вземе думата. Господин Диас. Добър ден на всички. Благодаря първо за възможността днес след обяд да участвам в заседанието. Искам да припомня, че когато бях на 26 години, имаше комисия по човешките права в Куба Тя бе изпратена от комисията в Женева и аз имах възможност да дам показания пред тази комисия. След тези показания моят живот се промени. Аз искам да се спра сега на въпроса, който бе зададен от ръководителката на делегацията за Латинска Америка – тя ни попита как а, според нас, а, какъв принос може да бъде даден, за да се подобри ситуацията на човешките права в а, Куба. В Куба има групи хора, които се борят за а, спазването на човешките права и сигурно би било интересно а, а, възможност да се подобри, да се подобри информираността на кубинския народ за човешките права, същевременно да се засилят позициите на тези групи, които се борят за човешки права в Куба. Мисля си, че това е тема, която е предмет на много дейности, много изследвания – и по-настоящем в съвета по човешките права има трудности с а, този факт. Възосновата на а, присъствието на а, делегации, които са близки до кубинското правителство, ако а, тази комисия иска да насърчи а, подобряването на а, човешките права в Куба, трябва да се а, опитате да повлияете на кубинското правителство, да се проведат предварителни консултации и с други организации, които се борят за човешки права навсякъде по света. Освен това, бе зададен въпрос а, във връзка с достъпа до интернет в Куба. Куба е страна, в която няма интернет, освен ако няма официално разрешение. Тоест, много хора изобщо нямат никакъв достъп до а, интернет. Самият аз имах възможност а, да. А, имах достъп до интернет в кубинския затвор, но кубинците нямат такъв достъп. Затова интернет има минимално влияние. Правителството се старае да направи всичко възможно, за, за да не влизат те в а, контакт с интернет. След това имаше въпрос от господин Салафранка, отново свързан с общата позиция на съвета. Ние, искам, ние бяхме казали следното. Когато някой говори за Европа и става дума за промяна на общата позиция, Практически това означава, че а, човек, който казва тази позиция трябва да се промени, а, това практически означава да се прекрати веднъж за винаги ангажимента на Европа по отношение на човешките права в а, Куба. Куба е една държава от типа Суи Генерис. Това е последната страна, в която а, на власт а, е едно деспотично правителство, а, където хората са политически преследвани и потискани. А, това, от което се нуждае а, Куба, е единна и последователна политика от страна на Европа. До този момент единната позиция на Европа е а, е, силно изразена позиция. Какво евентуално да променим в нея? Трябва да се опитаме какво желая Европа със своята политика по отношение на Куба. А, и това трябва да бъде жест за демократизиране на кубинското общество. Това би И трябва да кажа, че всъщност ние трябваше да платим една много висока цена. Бяхме освободени. Но ни се иска да видим как се възползват някои хора от нашето пускане, как се опитват да манипулират ситуацията ни. Но много млади кубинци и кубинки все още са в затворите. И аз бих желала да кажа, че съвместната позиция трябва да служи за това да, да се борим колкото се може по-силно за спазването на човешките права. Uh, много ви благодаря за тези думи. Искате ли още нещо да кажете, господин Гонсалес, ако желаете, но много накратко, защото закъсняваме. Хубаво е все пак да чуем вашия глас, така че моля ви. Eh, да, съвсем накратко бих желала да кажа само, че имах възможността а, да присъствам на заседание на съвета по човешките права и тогава се казаха много неща за кубинското правителство, е, че тя е, е част от съвета по човешки права. Имаше <laughs> голям театър, трябва да ви кажа. Ние сме е, представени като държава в този съвет по човешките права и то не просто чрез обикновен член, а един от председателите е на, тази, на този съвет е кубинец. Исках да обърна внимание на това, защото това е важно. Нека не откриваме пространства, които могат да бъдат използвани от кубинското правителство, например, чрез такива кандидатури. Говорим за а, пространства, които се отварят, възможности, за които могат да кандидатстват представители на недемократични правителства. Ето, именно една такава ситуация е довела до получаването на място на представител на кубинското правителство в председателството на този съвет. И накрая, мнозина приветстваха освобождаването на част от политическите затворници като факт, резултат, който би могъл да доведе до промяна на общата позиция на министрите на външните работи на ЕС. Трябва да ви кажа, че това освобождаване всъщност бе е, е, е, едно заместване на смъртното наказание. за някои от хората, които бяха осъдени на смъртно наказание, например, наказанието бе трансформирано в заточение – не знам дали това може да се тълкува като добър знак от страна на кубинското правителство. This. Мисля, че вече сме готови да приключим тази точка. Много ви благодаря, че бяхте тук. За нас бе чест. Заключението от вашите отговори на нашите въпроси всъщност е, че не трябва просто да имаме пожелателно мислене за положението в Куба и промяната му, просто трябва да се ориентираме към резултати и да се придържаме към своите искания – за спазване на правата на човека и напредък в Куба. И това е всъщност много добре формулирано в общата позиция и заключенията на съвета от юни 2009 година. И така, изслушахме вашите предложения. Наше задължение е да направим необходимото дамите в бяло да могат да дойдат в парламента всеки път, когато решат Наше задължение е да поддържаме връзка с активистите и защитниците на правата на човека в Куба. Трябва наистина да се грижим да има достатъчно натиска, за да има наблюдатели и представители на Организацията за права на човека в Куба. Желая ви да бъдете свободни да пътувате в целия Европейския съюз, за да можете наистина да разказвате навсякъде преживяванията си и искам да отправя покана да посетите моята родна страна. С тези думи искам да предам председателство на госпожа Андрекине, за да започнем презентация на проектопроучването за ситуацията по отношение на правата на човека в Колумбия. Благодаря. Dear colleagues. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Следващата точка в дневния ред е представене на проекта проучването анализ на ситуацията по отношение на правата на човека в Колумбия. Това проучване бе поискано, за да се даде на цялостна картина на общото положение за правата на човека в Колумбия. господин Карласони, независим консултант, който преди това беше ръководител на службата на Върховния комисар за правата на човека към ООН. Знаем, че Колумбия често е противоречива сред политическите групи в парламента, но целта на това проучване е да се провери обективната ситуация и дебата по вариантите на политиката не може да бъде приключен тук. бе проведено изслушване през март 2010 година по ситуацията на синдикатите в Колумбия и се разглеждаха и търговските, свободни търговски споразумения, които в момента се преговарят. В момента се очаква парламента да получи документа през 2011 година. важен въпрос, който касае нашата подкомисия. Е акциите на тайната служба на колумбийската полиция по отношение на европейски на лица от Европа, които поддържат връзка с неправителствени организации в Колумбия. Написано е писмо до нашия председател Бусек и въпросът бе повдигнат в пленарна зала. В съответствие с нормалната ни процедура, проектът проучването е разпратено до депутатите, до комисията и до посолствата. Това не е всъщност правен документ и той ще бъде финализиран светлината на нашата дискусия. Така че искам да дам думата на господин Хуан Пабло Кормасоли, който е бивш директор на службата на е, Върховния комисар на ООН в Богота. Ще го помоля да не говори не повече от 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя вас и предишните оратори, както и всички депутати в парламента и в тази зала. Благодаря ви много за доверието, което ми отдавате по една тема, която е от особено значение и където има разнородни становища, които трябва да бъдат обединени. Документът бе раздаден, така че няма да го разглеждам в подробности. Искам просто да съобщя, че ние направихме диахроничен и синхроничен разрез при анализа на тази ситуация, започнахме проучването, като посочихме, че най-многобройните и ужасни нарушения са оказването на помощ във въоръжение конфликт както и участието на много престъпни банди и, и наркотрафика. Това е част от анализа в този доклад. Заключението в доклада е, че остават нерешени предизвикателства, които включват сериозна необходимост от постигане на напредък по отношение на демокрацията и правата на човека в страната. и осигуряване на тези права за различни слоеве от населението. Има хора, които работят в областта на правата на човека, коренно население, изселени лица, които имат различни права, хора, които са обвинени в убийства и са обвинени с фалшиви доказателства в съдебната система. Така че проучването обръща внимание всички тези аспекти. Искам да обърна внимание на четири основни аспекта. На първо място да се актуализира информацията по важни въпроси за нашата комисия. Трета и четвърта точка са препоръки. И така на първо място искам да привлека вниманието ви на факта, че на 7 септември, т.е. миналата седмица, Върховния, службата на Върховния комисар по правата на човека към ООН в е, Колумбия представи доклад по тази тема. Това е специализирана тема в доклада. Фалшиви доказателства при дела за убийства. Обърнахме специално внимание на община Макарена. Този доклад, който е изготвен от Обединените нации казва следното. Шест месеца от национални, регионални и местни срещи с семействата на жертвите и с организации по правата на човека и организации на гражданското общество, службата на Обединените нации не е успяла да потвърди съществуването на такива доказателства. И това е включено и в заключенията. Службата на Обединените нации не бе убедена в причината, поради която се стигна до смъртта на двама защитници на правата на човека – тези лица участваха и в дискусии с Европейския парламент. През март знаем, че представители на Европейския парламент посетиха община Макарена. Мисля, че е важно да ви дам актуална информация по тази тема, която пристигна миналата седмица. от бюрото на Върховния представител на ОНЕ от Колумбия. В заключението на доклада се казва, че този процес на наблюдение не е събрал доказателства за използването на прекомерна сила – по отношение на хиляда души, които не са били идентифицирани при тези случаи на убийства. Информацията е била крайно неточна. Общинските власти на Макарена сега са поели случая, така че това са част от заключенията в доклада, който можете да прочетете. Втората част се отнася до положението на профсъюзите тъй като, както знаете, госпожо председател, това е една от основните теми на разискване в вашата подкомисия. Що се отнася до актове на насилие, докладът установява, че в тази област е постигнат голям напредък. През юни 2009 година бе проведена конференция с участието на вашата подкомисия. В рамките на тази конференция бе отбелязано, че в Колумбия е постигнат напредък. Бе посочено, че те се радват на закрила от страна на правителството. През юни Колумбия бе заличена от списъка на държави, намиращи се под наблюдението на вашата комисия. Това е информацията, с която разполагам за месец юни. Тя е много важна и е почерпана от документа на Обединените нации. Аз самият бях служител на ООН. В момента работя като независим консултант. Когато обаче става дума за независимост и неутралитет, то трябва да отбележим, че информацията, за която говоря, е квалифицирана. В Колумбия има 23 служби и бюра, занимаващи се с дейност за закрила на правата на човека. С встъпването в длъжност на новото правителство и идването на власт на министър-председателя Фелино Гарсон се поставя особен акцент върху защитата на правата на човека. Новият министр-председател има дълъг опит в областта на работата на профсъюзите и в политиката. Той бе един от главните секретари на централата на един от най-големите профсъюзи. След това бе министър на труда, както и губернатор на регион в Колумбия. След това бе посланник на ООН в Женева. Настоящото правителство е поело ангажимент за отдаване на приоритетно значение на защитата на правата на човека. Това пролича от декларациите на правителството, както и от изявлението на министър-председателя при стъпването му в длъжност. В това свое изявление той пое ясен ангажимент за работа по защита на правата на човека. Преди време, наскоро, министър-председателят установи контакт с организации, представляващи служителите и работниците, с профсъюзите, гарантира осигуряването на платформа за преговори както и предприемане на действие за по-ефективна закрила на защитниците на правата на човека. Той пое ангажимент също така и за консолидиране на усилията в тази посока, така че да се сложи край на убийствата на активисти на профсъюзите. В тези мерки трябва да бъдат включени и международните търговски споразумения. В тях трябва да бъде поет ясен ангажимент за защита на правата на човека и по-точно на правата на работниците и служителите. За пример бе дадено споразумението за свободна търговия с Канада. В заключение, позволете ми да изразя мнение, че процесът протича по доста положителен начин в посока към консолидиране на мерките. Сега ще се спра върху препоръките. Пет са препоръките в документа, три от тях вече бяха изпълнени. Вече опоменах, че мандатът на службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека предстои да бъде удължен. Заместник председателят вече пое ангажимент за запазване на мандата. Какъв бе отговорът на върховния представител на ООН за правата на човека? Тя заяви, че трябва във всяка отделна държава да се предвидят механизми за контрол върху спазването на правата на човека – за тази цел трябва да се предприемат и мерки от новото правителство на ниво, например, Министерство на труда. Има и редица въпроси, които биха могли да бъдат от интерес за вашата комисия и по-точно как може по-ефективно да се използва диалогът, например между Колумбия и Европейския съюз или между Колумбия и Испания. Не мога да се спра в подробности върху този въпрос, но за тази цел вашата комисия може да установи контакт с Колумбийския парламент. Втората препоръка се отнася до споразуменията за свободна търговия. В тях трябва да се съдържат ясни клаузи, в които да се визират правата на човека, както и правата на работниците и служителите. Това е от голямо значение, ако желаем да постигнем напредък по отношение на правата на човека в Колумбия. А що се отнася до економическите и социалните права, както и до заетостта, то в тези области могат да бъдат очертани възможности за по-ефективна защита на правата на работниците в Колумбия. В документа се опоменава и Търговията с наркотици, това е източник на средства, коя, който води до увеличаване на престъпността. За борба с този проблем може да се работи съвместно както с правителството, така и с гражданското общество с цел трайно установяване на мир. Защо? Защото въоръженият конфликт със сигурност е една от основните причини за недоброто положение на правата на човека. Ако се сложи край на този конфликт, то това положение значително може да се подобри. И в тази връзка трябва да положи усилия и Европейският парламент. Благодаря, господин Колацоре. Искам да благодаря и на госпожа Андре Кинг за това, че това е председателството, докато разговарях с нашите приятели от Кубина. И така, чухме някои практически заключения от вас. Следващият оратор, който, на който ще дадем думата е господин Винсент Валис, който е представител на Международната служба за действие по правата на човека в Колумбия. Ще ви помоля да говорите не повече от 3-4 минути. Е, del Parlamento aquí presente. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на подкомисията, благодаря ви за поканата да участвам в днешното разискване. Позволете ми да изтъкна, че отворените гъвкавите отношения с Колумбия са от голямо значение с оглед предоставяне на гаранции за зачитане на правата на човека. Съдейки по представения от колегата доклад, перспективите за бъдещото развитие са доста оптимистични. За съжаление обаче не мога да споделя този оптимизъм. Свидетели сме на трудности, с които се сблъсква населението на Колумбия. Там, например, има много вътрешно разселени лица – над 50% от профсъюзните дейци, убити по света, са членове на колумбийските профсъюзи. А що се отнася до инструментите на Европейския съюз, то за нас е много важно развитието на ситуацията през юли 2010 година във връзка с Обединените нации. Обединените нации заявиха, че някои от инструментите на Европейския съюз трябва да бъдат подобрени, както и че в редица области не е постигнат значителен напредък беше осъществено и посещение на специални докладчици на място в Колумбия. Това също е подходящ инструмент за тяхното запознаване с ситуацията. И тъй като няма много време, ще се спра върху четири области, в които трябва да се предприемат мерки. Първо, екзекуции без съдебна присъда. От много години насам офиса, извинете, бюрото на ООН е по правата на човека обръща внимание на този проблем Трябва да се сложи край на подобни екзекуции. За съжаление, правителството предприе мерки прекалено късно и тези мерки не бяха достатъчни. Между 2000 и 3000 подобни екзекуции вече са били извършени. За жалост, колумбийското правителство не разполага с обективни данни за мащабите на проблема или по-скоро не го приема достатъчно сериозно. 98% от presuntamente a la fuerza pública en... от тези екзекуции не водят до никакви последващи действия, до никакви наказателни мерки. Магаречи бача защитник на правата на човека в Колумбия, отбелязва, че сред основните жертви на подобни екзекуции са защитниците на правата на човека. Много голям брой такива активисти са жертви на нападения. По въпроса с разузнавателните служби в Колумбия, Мога да кажа, че знаем, че защитниците на правата на човека са стигматизирани от редица правителствени институции. Цел на такива нападки са редица организации за защита на правата на човека в Колумбия. Европейският парламент неведнъж изрази своята загриженост по този въпрос. не са предприяти достатъчни мерки за справяне с проблема. Все още защитници на правата на човека стават жертви на престъпление. Колумбийската армия дълго време беше дясната ръка на разузнавателните служби. В този процес участваше също така и Върховният съд на страната. Знаем, че се провеждаха подслушвания. Като цяло смятам, че все още цари ненаказуемост – това е един от основните проблеми, особено по отношение на профсъюзите. В Колумбия действат паравоенни групировки, жертва на които стават профсъюзите. Не веднъж бяха отправени призиви за установяване на независима съдебна система, както и упреци за наличието на безнаказаност в страната. Бяха предприяти мерки, които отговориха на някои от очакванията в тази насока, но не на всички. Бяха отправени от международната общност препоръки за Колумбия – Призоваваме да не се легитимира ситуацията в страната в момента, защото тя е абсолютно неприемлива, независимо от критерия, който прилагаме. И нека защитим правата на човека не само на думи. Много ви благодаря. Ще имате възможност да отговорите и на въпросите, които ще ви зададат и да дадете малко повече информация. Сега, членовете на комисията имат възможност сега да вземат думата. Господин Карлос Гормес Гарсия е тук, който е посланник на Колумбия в Европейския съюз, който след дискусията ще има думата за 3 минути. Много се радвам, че е председател на делегацията за отношения с андийската общност. Хосе Мануел Гарсия е също тук сред нас, за да вземе участие в дискусията. Сега искам да дам думата на господин Хелвит. Много ви благодаря. Благодаря и на оратора. Знае, че нямаме време. Имаме преди, че това е всъщност един проекто доклад и ще ограничи изказването си до два въпроса към автора. На страница едно говорите за мобилизацията на военизирани групи, но не обсъждате дали става въпрос за рециклиране на тези групи? Продължават ли да действат заедно с държавните въоръжени сили? Тази седмица също има доклад за Колумбия. Защо ви отхвърляте такива доказателства? На втора страница казвате, че голяма част от насилието се извършва от тези герили, Amnesty International и Международната комисия на юристи казват, че две трети от тези нарушения се извършват от държавни сили или от тези, които работят в сътрудничество с тях. Защо вие не сте съгласни с техните заключения? На страница трета описвате Колумбия като държава с силни държавни институции и слаба социална система има 93% ненаказуемост, без, безнаказаност за извършителите. Как виждате такова съответствие и наричате силни държавните институции? На страница четвърта говорите за стоиността, която се отдава на гражданското общество по отношение на работата по правата на човека. След това говорите за стигматизиране на защитниците на правата на човека, Говорите за убийство и изчезване на такива защитници на правата на човека, а дискусията липсва. На страница 6 и 7 говорите за демобилизирането и вътрешно разселване на лица. Не посочвате в доклад обаче, че 5 години след приемането на закона за правосъдието, нито едно лице не е получило компенсации за това, че е изгубило земята си. На страница 7 говорите и за изборите в Колумбия, които се провеждат според е, международните стандарти. Не споменават обаче мисията на наблюдатели, където говорят за много сериозни недостатъци в изборния процес. Защо не включвате и този факт? На страница 8 хвалите акциите за разбиване на нелегалните операции на Държавната разнователна служба, но не говорите за обвиненията за шпионските операции спрямо активисти на правата на човека и връзките с Европейския парламент, както и с представители на Белгия, Испания и други европейски държави. Не посочвате факта, че се подслушват службите в Богота на Върховния комисар за правата на човека на ОНЕ. В съда се доказва всъщност, че има и намеса на висши политици в наркотрафика, който също не посочвате. На страница 10 говорите за екзекуциите без съд и фалшиви доказателства, представени в съда. Не обсъждате обаче въпроса, че всичко това става, когато министър на отбраната е сегашния министър-председател. Не споменавате и факта, че няма съдебно преследване на тези случаи, за убийствата. На страница 14 говорите за намаление на убийствата в синдикатите, но не посочвате, че според статистиката на самото правителство през последните две години се увеличават случаите на убийства. Защо отхвърляте данните от правителството по отношение на убийствата на профсъюзни дейци? Аз лично поисках информация от колумбийското правителство по ситуацията. Ще споделите ли информацията по отношение на имената на затворниците, които се държат в момента? Международна търговска организация на труда твърди, че има много нерешени въпроси по отношение на профсъюзите. Миналата година твърди, че, че само един журналист е бил убит, а в други доклади се споменава, че няколко журналисти са убити. Вие не приемате тази цифра. На страница 19 говорите за защитата на правата на човека в Колумбия, но не споменавате факта, че организациите в момента не са в диалог с колумбийското правителство и им се отказва каквато и да е защита отхвърляте и описанието на Amnesty International като най-опасното място за, в света за защитници на правата на човека. В презентацията ви днес споменахте община Ламакарена. Аз лично посетих общината и гробището там. 3000 души са убити и погребани там и няма въпрос изобщо за незаконността на тези убийства и също времено не се извършва разследване или съдебен процес срещу извършителите. По какъв начин може да обясните факта, че съдебните експертизи на труповете започват един ден преди да дойдат депутатите и завършват на другия ден след като ние си тръгнахме. Смятате ли, че това е наистина опит на държавата да разследва причината за тези масови гробове? По отношение на търговство на споразумението за свободна търговия и това, което казвате в страница 23, можете ли да опишете какво е различното в преговорите за свободна търговия от съществуващото споразумение за сътрудничество и партньорство по отношение на правата на човека? Дори стандартната клауза за правата на човека не е включена в това споразумение. В заключение, аз работил в е, бюрото на Върховния комисар за правата на човека в Богота и той лично ми е казвал, на мен и на моите колеги, че много внимателно е, в тези документи и в тези доклади не се посочва какво е положението по отношение на правата на човека в тази страна. Споделяте ли това виждане, че не може да се каже, че има напредък по отношение на правата на човека в Колумбия. И ако мнението ви е различно от е, това бюро в е, е, Богота, на какво се основава? Председателката, благодаря господин Хаует. Много дълъг списък от много точни въпроси задавахте по отношение на проекта доклада. Може би, ако го имате в писмен вид, ще бъде добре да ги дадете господин Горлцоре, за да може да ви отговори наистина изчерпателно в краткото време, с което разполагаме сега, няма да може да ви отговори толкова подробно. И наистина този доклад е все още в е, проект, за да бъде разискван допълнително. Давам думата на господин Танук. Благодаря, госпожо председател. Без изненада, разбира се, приветствам това проучване, което признава, че е постигнат сериозен напредък в Колумбия. Аз също съм виждал усилията на много депутати да не признаят репутацията на демократично избраното правителство в Колумбия, както и подписването на споразумението за свободна търговия. В момента нещата наистина са променени, като си има преди, че преди десетилетие страната беше на ръба на колапса. Не беше възможно дори да се пътува спокойно през страната. Имаше много политически убийства, включително на просъюзни деци. Сегашният президент успя наистина да подобри нещата по отношение правата на човека, бори се с организираната престъпност, въпреки че, макар че не е нощежил, се бори сериозно срещу ФАК в джунглите, където е, много отвлечени заложници се държат. Независимо от всичко това, продължава да е, осигурява ръст на економиката, при свободните и справедливи избори сегашният президент е преизбиран два пъти. Brothers of Cuba, uh, we just heard about the so-called workers' paradise on that island, and the increasing authoritarianism of populist Chavez Colombia. е член на Международната организация по труда. Постигнала е значителен напредък за укрепването на съдебната власт, за оказване на закрила на ръководителите на синдикатите и други подобни мерки. Разбира се, трябва да се свърши още много работа. Така, например, правителството работи по подвеждане под съдебна отговорност на а, разузнавателните служби. Новият а, Вицепрезидента има значителен опит в дейността си като профсъюзен деец и защитник на правата на човека. А що се отнася до убийствата в община Макарена, то те са подложени на щателно разследване от страна на местните власти и ам, не са предприяти действия поради липса на доказателства. Един от местните грубари е, е направил изявление, че няма доказателства за подобни масови гробове. And, uh, just... Uh, Благодаря, господин Танок. Преждеговорившите двама оратори повече или по-малко изложиха най-преимуществените становища, към които се придържат и членовете на този парламент. За това бих помолила у нези, които сега ще вземат думата, да не повтарят онова, което изложиха господин Хауит и господин Танок. Госпожа Лоуит. Благодаря, госпожо председател не мисля, че тук става дума за позиция между две становища, кое, която заемаме, а по-скоро в дебата за човешките права е търсене на фактите, които са верни. Затова Господин Ковацоли, имам въпрос към вас във връзка с това изследване. Не съм си записала така точно въпросите към колегата Хауит, но аз се питам, например, или по-скоро питам вас, господин Ковацоли, защо в това изследване не е написано почти нищо за многобройните връзки между а, паравоенните и а, правителството? И защо това не се тематизира съвсем ясно? нарушаването на човешките права е нещо ужасно, независимо кой ги извършва, дали а, местните а, партизански формирования или правителството. Питам се също така защо в това изследване не се говори нищо за скандала с колумбийските тайни служби. От е, представители на Върховния комисариат чухме, а има и документация от е, Международната е, федерация, в която се говори подробно за това с какви кампании е, работ, са работили тайните служби там. Това е още една точка, от която вие извеждате своите положителни хипотези. Нещо, което е насочено към бъдещето. Разбира се, всички ние очакваме и се надяваме ситуацията, свързана с човешките права, да се подобри. Но когато вие казвате, че споразумението за свободна търговия би подобрило ситуацията, тогава всъщност вие хвърляте една прожекция към бъдещето, но не казвате, че тази ситуация ще се подобри. А всъщност основа на това изследване трябва да бъде да отразите какво е настоящото положение, какво се е подобрило, какво се е вложило. Не искам да взимам втори път думата и затова а, а, споменахте, госпожо председател, че колумбийския посланник е тук, затова искам още един въпрос да задам когато ставаше дума за нелегалните методи на колумбийските тайни служби преди лятната почивка колумбийския посланник бе предложил този въпрос да бъде изяснен от страна на правителството и да се покани тук в Европейския парламент новия ръководител на тази служба. Искам да попитам какво точно предприе като стъпки правителството, за да бъдат разкрити тези а, гешефти. А, не става дума за а, става дума всъщност за една заплаха на активистите за човешки права и мисля, че ще бъде по-добре да чуем какво може да ни каже главния прокурор, а не представител на а, тази организация на тайните служби. Благодаря ви, госпожо Лох Билер. Господин Обиус е следващия говорител. Мисля си, че тези тези два подхода а, са на лице. Чухме го от а, колегата от Обединеното кралство, но и преди това от ораторите, които ни гостуват. Има две възможности да се опише реалността. Знаете, класическото измерване на чашата, дали тя е полупразна или полупълна. Не мисля, че онова, което колеги, двамата колеги казаха, господин Хауейт и господин Танок, е единственото, което ем, парламентът може да каже, защото това са две екстремни, две крайни позиции, но все пак има един основен поток, една основна линия в този парламент. Нещо, което бе изразено от бившия полски, е, от един бивши полски е, дисидент, който беше казал, истината е по-скоро сива. Тя не е нито бяла, нито е, черна. Е, тя е променлива и зависи от обстоятелствата. И на мен би ми се искало е, истината да е чиста, бяла и неопетнена, е, а да не е тъмна и черна. Разбира се, когато говорим за защитата на човешките права, като представители на съвета за човешки права, трябва да сме много предпазливи, когато използваме палитрата от светове, защото истината не е нито черна, нито бяла. Искам да се спра на три точки. На първо място, разговарях с различни представители на колумбийското общество – Имаше представители на правителството, на опозицията, на радикалната опозиция. Такива, които са насочени към бившето правителство и към настоящото правителство на Сантос. И те са съгласни, повече или по-малко, с това, че а, тенденцията е неудовлетворителна, недостатъчна, но все пак е тенденция към подобрение, а не влушаване ситуацията на човешките права. Това е една нова формулировка. И това, което каза господин Валес, което беше малко по-критично, също внесе нюанси или всъщност съдържаше нюанси и потвърди моята позиция. На второ място, в тази комисия не става дума да разискваме а, съществуващи или потенциални споразумения за асоцииране или за свободна търговия. Става дума да оценим а, и да разгледаме нови заявления, направени от президента Сантос, за, например, за негови намерения да създаде а, нови инструменти на а, контрол, надзор и постоянен диалог в областта на човешките права. Това е нещо положително като изказване и затова трябва да го а, отразим, да го вземем предвид. И накрая това, което бе казано от господин Колансони, трябва да се вземе предвид и може би да създадем един периодичен или постоянен диалог между нашата комисия и Комисията по човешки права на двете камери на Колумбийския парламент. Благодаря ви. Сега Искам да поганя господин Гарсия Магало да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих желала да благодаря на председателя и на подкомисията за предоставената ми възможност да представя пред вас някои разсъждения. Искам да започна с едно предупреждение – Сега, разбира се, ще изразя личното си мнение, а не мнението на делегацията. Има различни противоположни мнения, както тук в подкомисията. Затова не се опитвам да синтезирам нещата. Това не е възможно. Искам просто да изразя личното си мнение. Следните неща могат да се извлекат като изводи от писмения доклад. За какви възлови въпроси става думи, такива, които трябва да разгледаме тук в подкомисията? Как изглеждат нещата в Колумбия? Каква е настоящата ситуация? Откъде идваме? Как изглежда историческия процес? Подобрение ли има или влушаване? Кой отговаря за недостатъците и дефицитите на настоящата ситуация? И какви опити се правят, за да се изчистят недостатъците. Първият въпрос не е риторичен въпрос. Колумбия е страна, и това го прочетахме и в писмения доклад, е страна, в която има силно поляризирано общество. А, през първата част на 20 век а, с много а, насилие, след това така, различни партизански организации от различен цвят. Всичко се развива под егидата на организираната престъпност, които успяват да прокарат своите пипала в различни организации. Имаше знаете, че имаше известни случаи на купени членове на Конгреса и така нататък. Всички тези обстоятелства се подхранват от а, бедност, нестабилност, мизерия. Разбира се, а, гра... има гражданско общество, има журналисти, има афрокубинска общност. Самото правителство от друга страна това са различни социални явления. Възниква въпросът, кой всъщност отговаря? за тези неща? Кой е авторът на сегашната ситуация? От една страна в този доклад се посочва съвсем конкретни неща, числа, които са ясни и които показват определено развитие. И аз съм съгласен с един от колегите, който каза, че има подобрения и а, смятам, че утрешния ден ще бъде по-добър от днешния, ако тези тенденции продължат. Въпреки тези цифри обаче има изявления на независими международни организации като МОД, като ООН а, и други, които а, според мен подкрепят а, статистиката за подобреното състояние. Според мен, колумбийското правителство винаги е действало много прозрачно. Аз не съм имал никакви затруднения да получа информация, данни, нямах проблеми също и в Колумбия, когато пътувах. Имах възможност на място да видя нещата, за разлика от други страни, в които съм бил и които са съседни на Колумбия. По много точки, разбира се, не можем да сме на едно мнение, но все пак сме на едно мнение по отношение на това, че ситуацията в Колумбия се подобрява, особено ситуацията на човешките права и че хората не, не страдат толкова много и смятам, че иск... би желал да подчертая всъщност за от пете заключения, които съм направил. А, необходимо е да се използват форумите, които съществуват, защото в други страни те липсват. Например, споразумението за свободна търговия. Там има един трети член, който е много важен. А, също така синдикатите трябва да използват тези споразумения, за да се борят срещу структурните причини, предизвикали този конфликт. Тези споразумения за свободна търговия служат на тези партньори, които са ги подписали. Те служат на населението там и правителството може да използва това, за да преодолее бедността и за да приключи този конфликт. И накрая, нека ви разкажа един анекдот, който ме впечатли. Преди година бях в Картагена, когато все още конфликтът беше много по- силен, нямахме възможност да пътуваме използвайки шосетата, трябваше да летим. Една сенаторка ме придружаваше и тя ми каза, че а, става дума за един конфликт, който касае хора в бедност, а, хора, на които се плаща от а, военните а, и които печелят много малко. А това, което искам да кажа, е, че това споразумение за свободна търговия служи за това да се подобрят а, условията на живот на хората, да се вдигне жизнения им стандарт, да се преодолее бедността и тогава е, смятам, че правителството трябва да продължи по този път. Разбира се, сигурно е имало пропуски, сигурно има недостатъци, но данните са на лице. Има и графики в отделните глави, нещата са прегледни, мисля, че правителството има добри намерения, намира се на прав път. И сега ние трябва да се запитаме какво можем да направим ние като Европейски парламент, за да може ситуацията да продължи да се подобрява и всички тези недостатъци и дефицити, които има и в други страни, да бъдат изгладени с течение на времето. Казах, че това е личното ми мнение. Надявам се, надявах се то да съответства на мнението на НП, но в крайна сметка не, може да, не мога да постигна синтез на всички мнения, които са в делегацията. for, for благодаря ви, благодаря и на господин Варгало за това, че говори с нас за тази толкова важна страна. Давам думата на заместник председателя на подкомисията. Благодаря, госпожо председател. Положението на правата на човека в Колумбия трябва да бъде подложено на обективна оценка. За тази цел трябва да обърнем внимание на два аспекта. Първо, на статистиката, с която всички сме запознати и на която често се позоваваме. И второ, процеса, който вече от дълго време протича в страната, процесът на промени – Два пъти бях наблюдател на президентските избори в Колумбия, както през изминалия, така и през настоящия президентски мандат. При изпълнението на тези си функции установих, че независимо от политическите си убеждения не мога да отрека положителните промени, които протичат днес в Колумбия. като вземем предвид това, трябва да помислим тогава каква оценка да дадем на положението на правата на човека, например, в Венецуела. Не може да има база за сравнение между Колумбия и Венецуела. Знаем, че в Колумбия са на лице редица обстоятелства, които поставят препятствия пред постигането на положителни промени. Можем да подложим на критика политическите лидери в Колумбия. Съмнявам се обаче, че някой друг по-добре би могъл да се справи с тяхната задача. Ще цитирам страница 23 от документа. Там са изложени две наистина много добри предложения. Първото е свързано с сътрудничество между Европейския парламент и парламента на Колумбия, а второто се отнася до споразуменията за свободна търговия. Няма да се спирам подробно върху тези две предложения, но изрично искам да ви обърна внимание на тях и те могат да бъдат очертани и като препоръки от настоящия документ. Много благодаря. Сега да дадем думата. И след това ще дадем думата на поканените гост-лектори. Сега посланника има думата. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Две неща. Първо, невъзможно е, тъй като нямам достатъчно време, да отговоря на всички въпроси, които възникнаха в процеса на дискусията. Но моето посолство възнамерява да разпространи редица документи, които се отнасят до всичките тези повдигнати въпроси, като всеки един от тях може да бъде обяснен подробно. Може да обясним позицията на правителството по всички тези въпроси. На второ място искам да привлека вниманието и към факта, че според нас като тази среща на делегацията за индийската общност е нещо добро. Много е важно за нас да можем да се срещаме с подкомисията по права на човека. Освен това, много често се срещаме и с представители на МОД и с Върховния комисар за правата на човека. На скорошно заседание трябва да ви припомня, че представители на международни организации – посочиха, че постигнат значителен напредък в Колумбия. Искам да ви благодаря за интереса, който проявява вашата комисия към нашата страна. Ние смятаме, че диалогът е градивен и ще ни даде възможност за един по-добър дух на сътрудничество, за да засилим капацитета на страната за защита и на повишаване правата на човека. Благодарим и на господин Корлацоне за обхвата на неговия доклад. Има някои Притеснения, които са посочените, са от особено значение за колумбийските власти. Ние внимателно ще разгледаме всичките тези детайли с оглед на международната общност. Както и господин Карлацоне каза, в редица раздели на доклада ние сме поели ангажименти за подобряване на положението по отношение на правата на човека. Искам да повторя, че независимо от сериозните усилия, които полагаме и многото усилия, които сме, многото успехи, които сме постигнали, различни международни организации ясно посочват, че предстои още дълъг път да се измине. Колумбия е съгласна с тази позиция. Господин Карлацоне е извършил задълбочен анализ, взимайки предвид процеса на реформа, който се извършва през последните години в нашата страна, за да се ограничи действието на военизираните групи, да се преодолее наркотрафика и свързаните с него престъпления, както и нарушаването на правата на човека във всички сектори на гражданското общество в Колумбия. Това определено е необходимо, защото цялото общество страда. Докладът засяга тези въпроси и посочва, че за да се постигне подобрение по отношение на правата на човека, ще трябва да следваме конструктивните препоръки, които са представени в края на доклада. Благодарим на докладчика за този доклад. Благодарим за признанието за напредъка, който сме постигнали. Благодарим и на различните организации, които са участвали в създаването на този доклад. Доктор Манел Сантос пое президентството в Колумбия след е, справедливи избори. И това е, може би, един, това са едни от най-успешните избори в историята на нашата страна. Той заяви, че по отношение на правата на човека, цитирам, защитата на правата на човека днес повече от винаги ще бъде твърда и неотклоним ангажимент на нашето правителство. към гражданите и към представителите на международната общност. Той заяви, ние не действаме под натиска на отвън, ние ще работим, защото имаме дълбоки демократични убеждения. Той потвърди ангажимента към борбата с нелегалните наркокартели посочи, че е важно да продължат разговорите, преговорите за мир в Колумбия. Каза, че ако продължават да се извършват терористични действия и за подриване на нормалния начин на живот в Колумбия, ще се поведе сериозна борба срещу тези хора. Президентът Сантос посочи, че правителството се ангажира да изкорени насилието. Нелегалните групи, групи трябва да се откажат от насилието, отвличанията, заплахите, изнудванията и наркотрафика. В резултат от изказването на президента Сантос, много терористични групи извършиха редица актове, които доведоха до смъртта на множество граждани. Президентът Карлос също така обяви желанието на правителството да развие социална политика, с която да осигури респект към социалните разлики и спомена също и споразуменията за свободна търговия с различни страни. Не искам да, председателката, не искам да ограничавам вашето право на, на свобода на слово, но имаме и други оратори, така че мога да ви помоля да продължим дискусията утре, когато ще се срещнем отново. Освен това, винаги сте добре дошли да изпратите и писмено изказване. Разбира се, ще ви оставя да си довършите изречението, ако желаете, но вие говорите повече от 6 минути вече, така че ще моля ви наистина да имате предвид, че нямаме време. Няма да мога да приключа сега. Благодаря ви, председателя. Благодаря на посланника. Може би трябва да започна с господин Валис сега и след това да дадем думата на изготвилия доклада. 3-4 минути, ако обичате. Hay una cosa importante, que son los Yo creo que es importante точка, която е много важна, докладът на ОНЕ. Искам да обърна внимание на това, че те съдържат или по-скоро е, имат дипломатичен формат. При това обаче се обръща внимание и на отрицателни неща – Има обаче и положителни изказвания, което показва, че в Колумбия има подобрение на ситуацията. И слушах различните изказвания. Казва се, че има цифри, които говорят в полза на подобряване на ситуацията в, в Колумбия, но накрая ясно се говори все пак за липсващ напредък. В доклада Ла Макарена, например, се говори, че не е намерен, намерен масов гроб с 2000 тела там. Казва се също така, че а, обаче са намерени 446 неидентифицирани труба, трупа. 446 е, човека не е малък брой. А, може да не са погребани в един общ гроб, но е факт, че има доказателства, за а, масови убийства. А, така че е много важно внимателно да се разгледа този доклад. Както казах вече в началото, ние благодарим за това, че правителството по-настоящем прави нови изявления, има програма за напредък и демокрация – но там думата човешки права не се споменава. Трябва да разгледаме всички документи а, и да изчакаме каква ще бъде политиката на колумбийското правителство. Ние представляваме различни организации, повечето от 30, повече от 30. Имаме много опит с Колумбия. Не искаме да делегитимираме а, колумбийското правителство, но искаме да не чуваме само обещания вече, конкретни дела. А, също така колумбийското правителство да спази своите обещания да върне земята, например, да се погрижи за осигуряване на по-добри условия на живот. Така че със сигурност трябва да го подкрепим в опитите му за по-добро опазване на човешките права и защита на мира. За съжаление, въпреки опит, някои опити от страна на Европейския съюз, не се наблюдава доказателства за подобряване на резултатите там. Това, което е важно там, е наистина а, постоянно да се следят нещата отблизо. Благодаря, господин Валис. И накрая даваме дума на докладчика господин Корлацоли. И господин Корлацоли, наистина не очаквам да отговорите на всички зададени ви до тук въпроси. Ще ви напомня също, че в дъното на залата е делегация от Туниса, която също очаква да й бъде дадена думата за изявление във връзка с положението на правата на човека в Тунис. Така че ще трябва да продължим обсъждането на доклада на следващо заседание. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които поставиха въпроси и изразиха съмнение или противоположно на моето мнение. С готовност ще ви дам писмени отговори, ако ми представите въпросите си в писмена форма. Записах си някои от тях. Ограничих се обаче само с определени аспекти на ситуацията в Колумбия, по желанието на възложилите ми доклада. Освен това, трябваше да се огранича и в определен брой страници. Ето защо е ограничен и обхватът на документа. От друга страна, толкова са обширни темите, че не могат да бъдат разгледани накратко. Затова някои теми трябваше и да отпаднат. Нека накратко изложа следното. Представлявах Върховния комисар на ООН по правата на човека в Колумбия. По-голямата част от живота си съм прекарал в държави и арена на конфликти. В продължение на 10 години, например, участвах в преговорите между правителството и партизанските групировки в Руанда, в Гватемала, Допринесох с включването на редица споразумения. Работил съм също така в Ливан с основни представители на Хизбола и в редица други региони арена на конфликти. Защо споменавам всичко това? Защото е важно да се продължи работата по мирния процес. Опитът ми сочи, че във всички държави, в които са предприяти подходящите мерки, е имало и възможност за установяване на мир. И че а, липсата на а, мирни отношения води и до нарушения на правата на човека. Това сочи дългогодишният ми опит. Често се питам какво можеше да се направи в Руанда, например, за да се избегне геноцидът там – Нека обаче се спра върху някои аспекти, които се нуждаят от по-подробно обсъждане във връзка с Колумбия. 311 политици са изправени пред съд, 500 държавни служители, както и 700 лица, които са били във връзка с паравоенните формирования. И това сочи и за решителни действия от страна на колумбийското правителство. Онези, които работят като политици, знаят колко е трудно да се възбуди съдебно преследване срещу високопоставен политик или държавен служител. Да се спрем върху профсъюзите. Между 1996 и 2008 година не бяха постановени съдебни решения едва през изминалата година бяха постановени 985 съдебни решения. Решения по дела за убийства на профсъюзни дейци. През 2006 година беше постигнат значителен напредък, най-вече в борбата с партизанските групировки. И накрая ще спомена първата мярка, която приложи президентът Сантос след от стъпването си в длъжност 6 милиона хектара бяха върнати обратно на разселените лица. Лица, на които земята бе отнета или поради дейността на наркогрупировките или на партизанските формирования. Като цяло трябва да разглеждаме ситуацията в Колумбия като процес. Не, няма такива мерки, които мигновено да доведат до някакъв резултат резултати се постигат единствено с течение на времето. И според мен в това се състои и ролята на международната общност, а именно да подкрепя колумбийското правителство в процеса на установяване на по-ефективна защита на правата на човека. Само така ще можем да се отърсим от политическото минало на страната и за целта съм готов да сътруднича и с вашата подкомисия. Много благодаря, господин Калицоли. Ще бъдем много благодарни, ако да наистина дадете такива писмени отговори на новото въпроси, които го бяха зададени тук. Да, наистина трябва да разгледаме тенденциите, трябва сериозно да обмислим по какъв начин споразуменията за свободна търговия могат или не могат да помогнат на правата на човека в Колумбия, трябва да спомена, че все още остава отворен въпроса за разнователните служби и връзката с подкомисията. Записала съм кога този въпрос е повдигнат пред обществеността и пред нашия председател, но остава въпроса по какъв начин ще реагира нашата институция на този много сериозен въпрос. Така че надявам се, че няма да забравим това. Благодаря много да господин Корацоли за този проект доклад. Благодаря на господин Велиса за това, че се включихте с критичните си бележки. Благодаря на всички колеги за бележките и коментарите. Може би трябва да помислим за парламентарно сътрудничество в областта на правата на човека с Колумбия и вие също ще ни помогнете в този контекст. Последни минути ще помоля преводачите да останат още малко. Имаме делегация от Тунис, те са в е, тежка, остра ситуация. Тунис прие много репресивни закони през е, последните месеци. Може би си спомняте, че тук е, бе председателка на Тунизийска банка, която бе под заплаха и на Международната асоциация на писателите, също председателът бе тук, с е, разбиране за ограниченото време, всъщност ние не сме с ограничено време, прескочихме часа за приключване на срещата. Давам думата на господин Хемай Шамарик да говори от името на делегацията на Тунис. Той представлява комисията за спазване на правата за човека и свободите в Тунис. We Need, uh, to, hear the statement. Моля за тишина, за да можем да чуем из, изказването на нашите гости от Туниса. Господин Камери. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, искам да ви благодаря за това, че ми давате възможност да говоря от името на Средизонморска мрежа за правата на човека. Както казахте, не за първи път се повдига въпроса за ситуацията за правата на човека в Тунис. Независимо от опасността от репресии, ние отдаваме много голямо значение на този диалог с европейските институции, най-вече с вашата подкомисия. В края на юни 2010 година, както и вие посочихте, председателя на Международния клуб на писателите говори за положението в Тунис. Бе направено изслушване в тази комисия – и вероятно ще има и изслушване за Тунис тук, организирано от вашата подкомисия през следващите няколко седмици. Вашето заседание съвпада също по време и с наскорошното продължаване на преговорите за бъдещия план за действие в политиката за добросъседство, която може би ще се нарече напреднал етап на план за действие политиката за добросъседство. Първоначалната процедура е изготвянето на пътна карта. Основната цел на моето изказване днес е да привлека вниманието на депутатите в Европейския парламент към доклада изготвен от мрежата за права на човека. Той се рича несъответствие в политиката на Европейския е, съюз по отношение на правата на човека. Този доклад ще бъде публикуван до няколко седмици. Ще ви представя фотокопия на проекта след заседанието. Два бързи, две бързи бележки. Като анекс към този доклад е даден списък линкове е, в интернет, които показват всички международни и регионални организации за правата на човека, но ще посочи също и организациите на ООН и ще видите, че всички тези органи и организации са особено загрижени за влушаването на положението с правата на човека в моята страна. Не говорим само за свободата на сдружаване или за свободата на демонстриране, а говорим и за репресии над студенти, профсъюзни дейци, магистрати, журналисти, както и съществения въпрос за блокиране на достъпа до финансова помощ от Европейския съюз. Когато говорим за права на човека, това е наистина въпрос за средиземноморската мрежа за права на човека. Това е и повод за демократичната организация на жените в Тунис, както и поправките в наказателния закон, които бяха прияти наскоро. Когато защитници на правата на човека влязат в е, връзка с институции на Европейския съюз, ги обвиняват, че нарушават интересите на Тунис. Надявам се, че ще проследите този въпрос, защото нашата мрежа вече ви е привлякла вниманието към този въпрос, както и други международни организации. Ние изпращаме тревожен сигнал в Европейския парламент и се надяваме, че следващите няколко седмици ще можете да поемете предприемете действия. Доклада, който сме изготвили, анализира политиката на Тунис в областта на правата на човека и споменаваме и някои несъответствия, задаваме и редица въпроси. Задаваме също въпроса за несъответствията в европейската политика по отношение на решението на правата на човека в Тунис, както и доклада на мрежата извършва анализ за това, което вие във вашия доклад наричате липса на изпълнение. Ще даваме ви примери на такива, даваме препоръки в заключенията. Три са основните препоръки. Първата е в контекста на този въпрос за подсилване и укрепване на отношенията между Европейска съюз и Тунис. Искаме правата на човека да станат практическа част от тези отношения. Искаме на истински, едни реални взаимоотношения между Европейския съюз и Тунис, когато говорим за спазването на правата по международните стандарти. Искаме Европейския парламент на второ място да разгледа системата на правосъдие. Искаме също независимост за съдебната система – и също така по отношение на насоките, които вие споменавате във вашия доклад, както и използването на инструментите за прилагане, за изпълнение на насоките и подкрепа на защитниците на правата на човека. Искаме да създаде работна група, която да подпомага активистите по правата на човека. Искаме европейска делегация да се ангажира за раздвижване на нещата. Искаме и местна стратегия за правата на човека в Тунис. Без всичко това, остава много голям риск да се разшири скептичното отношение към насоките на Европейския съюз. За хуманитарна помощ остава голям и риска декларацията за правата на човека да бъде пренебрегната. Говорим за партньорство с международни организации. Председателката прекъсва оратора, че няма време. délégation de euh, Благодаря, наистина трябва да поканите делегация от Европейския съюз, която да посети вашата страна и делегация от вашата страна да посети нашата подкомисия. Ние ще проследим ситуацията по отношение на правата на човека. Закривам заседанието. Следващото заседание ще бъде на 30 септември. Целият ден.